Good afternoon, everyone, and welcome to the meeting of the committee. First of all, we... Добър ден! Добре дошли на днешното заседание. Първо трябва да приемем дневния ред. Доколкото разбрах, няма проблеми. Втора точка в дневния ред – одобрение на протокола от заседанието от 7 и 8 май. Разбирам, че и тук няма никакви проблеми, така че протоколите от тези заседания са приети. Точка 3. Съобщение на председателя. Първото съобщение е, че утре ще работим в друга зала. Искам да напомня на всички, че утре след обед ще се преместим в зала АСП 5G3. Защо? Защото има много заседания тази седмица и не достигат залите. На второ място запитване до съвета относно досиетата за финансовите услуги. В Страсбург на 23 май координаторите решиха да зададат устен въпрос относно липсата на напредък по тези досиета и ще се зададе въпрос и към комисията. Две резолюции ще има в тази връзка. Те ще бъдат обсъдени през юни. Въпросите към съвета трябва да бъдат зададени поне 3 седмици преди съответното пленарно заседание. Координаторите приеха устното запитване към съвета. Шаран Болс ще зададе въпроса от името на комисията ЕКОН. Въпросът ще бъде раздаден на всички членове. Последното съобщение относно триалозите във връзка с регламента за статистиката. Миналия четвъртък беше проведен първия тристранен диалог. Там се разгледаха различните виждания на парламента и съвета. Всички въпроси, свързани с Евростат, бяха разгледани. Беше даден мандат на комисията да преговаря по всички нерешени въпроси. Следващия тристранен диалог ще е на 3 юни. И сега преминаваме към Четвърта точка в дневния ред. Доклада на госпожа Подимата. Въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки. Веднага давам думата на госпожа Подимат. Uh, uh, uh, благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка и техните и вносителите на изменения. Приветствам и становището на Економическия и социалния комитет, прието миналата седмица. Мисля, че Економически и социалния комитет в лицето на господин Палмиери свършиха много добра работа и подкрепиха нашата позиция. Сега да обсъдим измененията на моя доклад. Да ви напомня, след три години усилия, с, в които водеща роля изигра Европейския парламент, 11 е, държави членки предстои да сключат споразумение за веждането на данък върху финансовите операции. За парламента въпросът е, беше приоритетен и е, той изигра, спомогна да убеди Европейската комисия да представи законодателно предложение. Това беше направено и сега достигнахме изключително важен етап. Свидетели сме на много добре координирана и засилена лобистка дейност, за да бъде размито предложението и дори то да бъде отхвърлено. Всъщност е, това са два различни аспекта на една и съща стратегия. Целта им е една и съща. Е, пред Предвиждат се много вратички, изменения и преференциално отношение. На свой ред това ще създаде условия за недостатъчно изпълнение на разпоредбите, което ще доведе до провал на данъка. Както показва опита на въвеждането на данъка в една отделна държава, като в Швеция резултатът ще бъде бавна смърт на данъка върху финансовите транзакции. Европейският парламент, който беше начал на усилията за въвеждане на този данък, не може да участва в усилията за въвеждане на изключения, тъй като това би било непоследователно. Ние бяхме тези, които поискаха този данък. Сега ние трябва да сме тези, които да настояваме за него и да се съпротивляваме на всички усилия той да бъде демонизиран. Що се отнася до измененията, те са 150, повечето от тях бяха въведени от няколко наброй депутати от страни, които не участват в данъка, те настояват за изменения. Има изменения, които са свързани с легитимни притеснения. Нашата позиция е да, ги, да им обърне внимание, без обаче да подкопаваме по-широката цел за данък, който да обхваща всички финансови пазари, финансови институции и финансови продукти. Ще бъда малко по-конкретна изменени 86 до 9, 102 и 104, 106, 114 призовават за въвеждането на за, за изключение на пенсионните фондове. Аз мисля, че пенсионерите няма да пострадат от облагането на пенсионните фондове. Тъкмо конкретното пенсионните фондове ще адаптират своята дейност и ще предпочитат по-консервативни стратегии. Това ще бъде полезно за самите пенсионери и за економиката като цяло. Но що се отнася за пенсионните фондове, да не забравяме, че тяхната задача е да инвестират средствата и да ги върнат след 20-30 години. Сега въпросът за облагане на държави 95, 160, 117 изменение. Може би има погрешни представи за въздействието на данъка върху първичните и вторични пазари на ДЦК. Да не забравяме, че първичният пазар е този, който определя цената на кредитите за държавите. Това излиза извън обхвата на данъка. И така, купува се на първичния пазар, което е не, об... не се облага за данък. Тъй като се очаква повечето инвеститори да се обърнат към първичния пазар, мисля, че конкуренцията ще окаже натиск върху цената на кредитирането, действие върху първичния пазар поради наличието на данък върху вторичните пазари, това ще се компенсира от приходите от данъка според изчисленията на комисията. Възниква обаче въпрос дали приходите от данъците върху ДЦК ще бъдат равномерно разпределени между 11-те държави членки. Аз мисля, че този въпрос може да бъде решен, ако, например, приложим принципът на емитента на първо място, а не на последно място към ДЦК. Накрая, освобождаването на ДЦК би било несправедливо спрямо други продукти като корпоративните облигации. Имайки предвид обаче деликатността на проблема като компромис, ние предложихме на докладчите в Сянка да в клаузата за преразглеждане да кажем, че данъка върху ДЦК и евентуалния дисбаланс при разпределението на приходите следва да се обсъдят и обмислят по-внимателно. Готова съм да разговарям за въвеждането на времена предпазна клауза при възникването на голяма разлика в лихвените проценти. Някои изменения призовават за изключване на маркетмейкерите. Най-напред, маркетмейкерите са търговци, които търгуват за собствена сметка и като така не смятам, че има основание те да бъдат освобождавани от данъка, тъй като те работят за печалба, а не изпълняват обществена услуга. Ако институциите, регистрирани като маркетмейкери, могат да използват този, това освобождаване и да осъществяват своята търговия без данъци, това би било вратичка, която ще доведе до изкривяване на пазара. Второ, като бъдат освободени маркетмейкерите, ние ще осигурим освобождаване и за високочастотната търговия. И най-сетне репо сделките, управлението на ликвидността, залегнало в 6 изменения. Това е тясно свързано с сделките между групите. Това е обхванато в 10 изменения основното притеснение, допълнителната тежест върху спазването на исканията за включване на директивата за капиталови изисквания. И има и много критики по отношение на въздействието на данъка върху репозделките. Комисията говори за обезпечени кредити, но за да отговорим на тези притеснения, аз предлагам по-низки проценти за репо сделки до 3 месеца 0,001% вместо 0,1%. При това положение пазарът ще остане жизнеспособен. Бих подчертала, че това би имало положителен ефект, тъй като 17% от 6 трилиона на репо сделките са сделки за една нощ. Тази разпоредба би била много благоприятна и за пенсионните фондове, които имат резерви и а, сключват репо сделки без да поемат прекомерен риск. Няко, сега няколко думи за други е, изменения. 38 изменение от Тот Маркарас призовава държавите членки да преразгледат recently adopted European legislation. This is very constructed and it's fully endorsed Маркос Фербер в 97 мо изменение повдига въпроса за нефинансовите институции. Този данък е предвиден за финансовия сектор и ние трябва да предотвратим страничния ефект върху реалната економика. Предлагаме компромисно изменение, което обхваща само са нефинансовите институции, ако само ако не са предназначени за хеджиране на търговски дейности. Подкрепям изменение 52 на господин Карас и госпожа Пити Кайне, в което се иска за по-висок процент върху извън борсовите сделки. Е, Жан-Пол Гозе с изменение 47 и 49 повдигат въпроса за, спот сделки, за, за валутните спот сделки, те би трябвало да влязат в обхвата, ако са спекулативни. Господин Клуте предлага две измерения: 94 и 149 за прекомерна спекулация на стоковия пазар. Мисля, че тези изменения са много конструктивни и накрая няколко думи за собствените ресурси, с което ще приключа от Маркарас и Жан Кол Бесет в изменение 29 и 31 представят идеите приходите от данъка да се използват като допълнителни собствени ресурси без намаление в вноските, основани на брутния национален доход. Според мен тази идея е по принцип положителна. Не съм сигурна дали това би било справедливо в съответствие с процедурата за засилено сътрудничество, тъй като те тяхната вноска ще бъде несъразмерно висока. Това ще бъде вноска в бюджет за 28 държави членки. Моето предложение е да се подкрепи идеята за традиционните собствени средства, когато всички 27 държави членки се включат към данъка върху финансовите операции. Последната забележка Искам да ви напомня, че огромното мнозинство депутати приемат, че финансовия сектор не е достатъчно облаган с данъци и данъкът върху финансовите операции е, е ще компенсира този недостиг. Нека да запазим принципа за широк обхват което е решаващо за успеха. Европейският парламент не е съзаконодател. Нашата позиция обаче има политическо значение. Ако ние кажем не на тези дирижирани усилия за въвеждане на изключения, ние ще покажем на съвета, че очакваме те да спазят ангажиментите и обещанията си по същия последователен начин, по който подхождаме и ние. Председателят, благодаря госпожо Подимата. господин Клинц. Вероятно има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо докладчик, извинявам се, че не мога да приема всички идеи на докладчика. Защо? По една много проста причина. Съгласен съм, че мнозинството от депутатите в Европейския парламент са за този данък върху финансовите сделки. и едва ли щеше да се стигне до споразумение в съвета без подкрепата на парламент. Тази подкрепа за засиленото сътрудничество. в момента обаче в парламента има мнозинство, което смята, че проекта за този ДФС е, в е, настоящия му вид няма да постигне целите, които сме набелязали. Според мен, настоящото предложение няма да доведе до създаването на устойчив данък. Това е по-скоро нещо като една национална инициатива за снабдяване с средства, която фалшиво се определя като данък върху финансовите сделки. Ето защо трябва внимателно да разгледаме какво се крие зад е, предложението. 11-те държави, според мен, се споразумяха само защото е, заложиха на основната идея, приемана от повечето хора. А именно, че трябва да има един е, данък, който да е на широка основа, те казаха, ние приемаме един такъв ДФС, ако приходите от него дойдат в нашия собствен бюджет. Част от този данък естествено ще отиде в европейския бюджет, но ние ще приспаднем тази част от своите вноски – и във всяка държава членка данъка ще може да се увеличава по-отделно. Е, тоест, тук не става въпрос за повече Европа. Някои говорят за глобален план на Маршал, други говорят за борба с бедността, с младежката безработица трети и четвърти говорят е, за собствените ресурси. Предложението в момента, в настоящия си вид, няма да постигне нито една от тези цели. Няма да се добави и едно евро е, за целите на бъдещите устойчиви проекти. Няма да има повече средства за собствените ресурси, И една от причините за това е, че тези средства ще се приспадат от вноските на държавите членки. Освен това, държавите членки ще имат доста голяма възможност да надхвърлят рамките на определения процент на този данък – Ето защо аз се мисля, че процента трябва да е един и същ. И частта от тези средства, която ще отива в европейския бюджет, трябва да е еднаква за всички и не трябва да бъде преизпадана от вноските на държавите членки. Защото в противен случай един такъв европейски данък ще доведе до още по-голямо изкривяване на е, конкуренцията между участващите в данъка и неучастващите. Е, съответно, компромисните текстове не отчитат този факт. Естествено, нямам е, за цел да накърнявам чувствата на докладчика, Мисля си, че има много хора, които са против това предложение. Съгласни сме, че каквото и да се приеме във връзка с този данък, не би трябвало да се накърнява действието на регламента за финансовите пазари. И ако приемем за отправна точка този регламент за финансовите пазари, е, би следвало да имаме различно тълкуване на транзакциите между групи, защото това не са транзакции, това е просто прехвърляне на средства между групата. Някои страни, например Италия, изключват маркетмейкерите. Госпожа Подимата е права, когато казва, че риска от подобно изключване е високочастотната търговия. Така че аз мисля, че трябва да прокараме граница между маркетмейкерите и между дребните сделки. По отношение на високочастотната търговия би трябвало да се приемат конкретни разпоредби, а във връзка с пенсионните фондове, фондове на последното изслушване стана ясно, че Холандия няма да се присъедини, т.е. ще има 10 страни. Това в случай, че няма отделно решение за пенсионните фондове. Тъй като те са засегнати и от економическата криза. В парламента трябва да видим какво ще е действието на този данък. Естествено, има разминаване между идеалната ситуация и настоящото предложение. Само, че настоящите компромисни текстове няма как да бъдат подкрепени от едно мнозинство. Госпожа Подимата прекъсва. Холандия не се включва в тези 11 държави членки, председателя. Госпожо Подимата, моля ви да се изкажете в края на дебата. Благодаря. Сега господин Тремоса от името на либералите. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, както казах миналия път, когато обсъждахме този данък, аз съм чудноват либерал, понеже лично аз подкрепям идеята за данък а не всички членове е, е, на групата, към която се числя, споделят е, това мнение. Казах също така миналия път, че в качеството си на е, е, либерал се опасявам от неочакваните и нежелателни последици от интервенционизм. Е, така че аз имам своите непримирими позиции, които бяха напомнени тук повече или по-малко от Йодман Карас, затова внесах и своите изменения. И аз поделям неговото мнение. Това, че настояваме за някои изключения, не означава, че сме против данъка като цяло. Длъжни сме във всеки случай да гарантираме, че при приемането на този данък няма да се накърни достъпа до пазарите, Та, първото нещо в тази връзка за измененията е, че аз очаквах повече от докладчицата е, по линия на компромисните предложения. Получихме едва три страници. Аз е, е, бих се радвал, ако докладчицата би положила повече усилия да примери различните изменения и допълнения. Аз лично ще гласувам за всички изменения и допълнения, които биха гарантирали демократичната характеристика на данък. Така, например, аз бих подкрепил всички изменения, в които настояваме пред Европейската комисия предварително да направи оценка на въздействието и след това, след е, определен срок, след прилагането на данъка също. ако ще се облага, наистина, ако ще се облагат финансовите сделки, след да знаем точно какво да очакваме и след известно време да знаем какво се е получило. А, аз подкрепям също така измененията, които настояват за това Европейския парламент да играе сериозна роля при изпълнението на актовете по делегация. После има някои въпроси, които остават без решение, според мен. Както казах миналия път, държавният дълг е, е позиция, по която аз не мога да се, прие, да, да се съглася с докладчицата. Не съм съгласен също така данъка да се прилага за вторичните пазари. Би трябвало да чуем повече от докладчицата, пък и от комисията, понеже аз сериозно се безпокоя. Въвеждането на данъка при тези условия може да постави европейските правителства в още по-голяма зависимост от финансирането от страна на Европейската централна банка. И ако данъка се наложи върху вторичните пазари и върху държавния дълг, опасявам се, онези, които вече разчитат на ЕЦБ, ще изпадат в още по-голяма зависимост. И това не е желателна последица от въвеждането на този данък. После има а, а, изменение, което аз бих подкрепил, според което регионалният дълг трябва да се третира като държавния дълг, в противен случай би се стигнало до дискриминация. И накрая, за пенсионните фондове. Миналата година Европейският парламент а, прие доклад с особени изключения, с които би следвало да се ползват пенсионните фондове. И, и всякакви спестени средства е, за пенсионно осигуряване не би следвало да се облагат. И, и не и чрез този данък. Представителите на сектора, с които съм разговарял, са особено обезпокоени от това, че ако не освободим маркетмейкерите и пазар на репо сделки, бихме ощетили тези сериозни, значими подотрасли на финансовия пазар. До сега аз бях за известни изключения, но, но ми се ще да, да чуя е, аргументацията на комисията, на, на докладчицата, за да оформя собственото си становище. Ако последваме, например, примера на Франция и на Италия, където е въведен национален данък, малките и средните предприятия са освободени от, от този данък върху финансовите сделки. И защо, след като в, национално, е, в национален мащаб се прилага такова изключение, да не го приложим и в европейски? И накрая измененията, против които смятам да гласувам. Като, например, е, водещата роля на принципа на местопребиваване или дали лицето е местно или, или чуждестранно. Съжалявам, не мога да, да приема позицията на докладчицата. Е, ще гласувам против също така изключенията на дериватите, на колективните инвестиционни е, схеми, на хедж фондовете. Това е. Благодаря. Благодаря ви, господин Тремос. Сега от името на Зелените господин Бесек, който ще отговори от името на техния докладчик Сянка Филип Лабер. Благодаря, благодаря, господин председател. Аз бих искал да кажа, че ние споделяме е, мнението на госпожа Подимата. Що се отнася до това, че настъпва вече критичен момент в хода на работата по, по данъчното облагане на финансовите сделки. И нормално е да е, се вслушаме в становищата на заинтересованите страни и напълно естествено от тях да чуваме безпокойства, забележки. Но тук не става въпрос за техническите аспекти, а по-скоро е, за една политическа кампания, която насочва вниманието изключително върху евентуалния провал на новия данък. Е, ставаме фактически обект на сериозен натиск, е, както от страна на държавите, така и от страна на е, финансовите оператори и председателят на Бундесбанк дори е, издигна глас против този данък. Тъй, че на, на лице наистина е политически проблем. Ако е уместно банковия сектор и поначало финансовия сектор да отстояват своите интереси, дори и да преувеличават, е, според нас, щетите, които би е, им нанесъл данъка, независимо от това, все пак би следвало да напомним, че банковият сектор бе в значителна степен подкрепен и дори в някои случаи спасен, благодарение на проявената от държавите и от Европейския съюз солидарност. Следва също така да напомним, че въпросните мерки е, поставиха на, на карта дър, държавната задлъжнялост на съответните държави членки. И, и, и ако днес сме изправени пред една многоаспектна криза, то е съвсем нормално да поискаме е, от банковия сектор, който е особено слабо обложен, да поискаме от него да участва в вземането на едно общо решение в името на общия интерес. Ето защо трябва да, да запазим поставените цели, амбициозните цели на Европейската комисия и на компромисните изменения, които изработихме тук. И най-вече да отстояваме е, идеята, която наистина е изложена в компромисните изменения, изработени от вас, госпожо докладчик, че данъка върху финансовите сделки следва да обхване всички, всички пазари на продукти и, и оператори, в това число пенсионните фондове. И разбира се, въпросът е преди всичко, преди всичко политически, не толкова експертен, що се отнася до осъществимостта на този данък и така нататък. И аз бих искал да обърна вниманието ви, колеги, че данъкът върху финансовите сделки би могъл да съставлява един изключително важен и положителен елемент по посока на примиряване на общественото мнение с европейската идея. Е, този данък ще има символично значение, разбира се, сериозен материален ефект. И в навечерието на предстоящите избори за Европейски парламент, които от сега се очертават да бъдат тежки за привържениците на европейската идея. В навечерието на тези избори, казвам, би било жалко Европейският парламент, Европейският съюз да е, създадат впечатлението в очите на общественото мнение, че отстъпват е, в една битка, водена вече от години. И накрая по-конкретно за собствените приходоисточници на Европейския съюз, т.е. постъпленията от данъка да се превърнат в собствен приходоисточник свръх националните вноски, а не вместо тях, прочим. Ние внесохме изменение, което е в същия дух на изменението внесено от господин Карас и толкова по-добре. Аз ви чух, като се изказвахте, господин Карас, вие предлагате определен относителен дял, целево на насочване на постъпленията към приходи на европейския бюджет, но това, това, това можете първо да се дискутира. Сега, госпожо Подимата, вие навеждате някои практически възражения, но тук става въпрос за последователност. Последователност на парламента. Не можем от една страна да водим бюджетната баталия, отстоявайки европейския бюджет и в същото време, когато на хоризонта се появява един нов приходоисточник, при това напълно законен приходоисточник да отстъпваме. Така че бихме искали да се запази това положение финансовите операции, т.е. престъпленията от тяхното облагане, да, да бъде собствен приходоисточник на европейския бюджет. Консерватори и реформисти, сега господин Стеже. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. Когато слушам дебата за данъка върху финансовите сделки, Не мога да не се замисля за промяната в вашето отношение към този данък. Групите, групата на европейските консерватори, аз съм докладчик в Сянка за нея, не е внесла изменение, защото нашата позиция си остава стабилна, непроменена и последователна. А именно, ние отхвърляме това предложение по няколко основни принципни причини. Не са, нямам достатъчно време да ги излагам отново. Аз разгледах е, много внимателно 150-те изменения и коментарите ми могат да бъдат е, разделени на две групи. Първо, причините, поради които съм съгласен с някои изменения. Втората група са причините, поради които отхвърлям тези изменения. Ще, запомня, ще започна с съгласието. Ние подкрепяме всички изменения 21, 22, 23, 24. Това са измененията, които искат предложението да бъде отхвърлено. Нашата позиция си остава непроменена. Support ние подкрепяме всички изменения, които предупреждават за опасните екстратериториални аспекти на въвеждането на данъка. Аз мисля, че това е една от основните слабости на целия проект. Трето, съгласни сме с становището, че Европейската комисия трябва да извърши задълбочен анализ на въздействието и анализ на ползите и разходите и да се зачитат правомощията и правата на онези държави, които не участват в проекта. И последната група изменения, които сме готови да подкрепим, са унези, които призовават комисията да покаже ясно, да докаже, че данъкът няма да има изкривяващо въздействие върху общия пазар и социалното-економическо сближаване. Що се отнася до измененията, които отхвърляме. Това са измененията, които разглеждат данъка като инструмент за насърчаване на економическия растеж. Ние сме почти сигурни, възоснова на опит от въвеждане на подобен данък в миналото, че данъкът ще има отрицателно въздействие върху економическия растеж и заетостта. Няма да подкрепим измененията, които приемат данъка като като е един от е, източниците на собствените средства. Е, имаше изказали се в този дух преди малко. Ние сме реалисти и не вярваме, че е възможно подобен данък да се въведе в международен мащаб. Освен това, смятаме, че данъкът като глобален данък е нереалистично очакване на ниво Г20. Благодаря, господин председател. Благодаря. Господин Стречек от името на крайната левица, госпожа Матиас. Благодаря. Нашето мнение е съвършено различно от това, което чухме. За разлика от консерваторите, ние подкрепяме изцяло данъка върху финансовите сделки. Проблемът според нас е, че данъкът е твърде ограничен по обхват и идва твърде късно. По отношение на казаното от колегата, не можем да не обложим с данък този сектор, който им е, е, беше много важен фактор за економическата криза. Финансовия сектор е една, един от основните фактори за кризата. Кризата се влушава и тя се влушава, защото не предприемаме конкретни мерки, които държат сметка за реалностите и не сме съгласни финансовия сектор да продължава да функционира както обикновено, без никакви ограничения. По този начин кризата само ще се влушава. Както казах в началото, смятаме, че проблемът идва с твърде закъснялото въвеждане на данъка. Съгласна съм с докладчика съгласна съм с повечето от нещата, които тя каза. Да, има някои евентуални различия, които бихме могли да преодолеем, но искам да направя няколко коментара по отношение на различията. Ние смятаме, че процентът не може да бъде 0,1% и не бива да се прави разлика между 0,1 0,001. Е, не бива да има разлика между е, в лихвения процент между различните сделки. Да, разбирам, че е трудно да се постигне съгласие по тези въпроси. Ние сме съгласни с е, докладчика по последното в и аз бих искала да няма изключения. Често операциите и сделките са чисто спекулативни. Ако говорим за спекулативни сделки, очевидно трябва данъкът да обхване всички сделки ако има спекулативна сделка, трябва да има данъчно облагане, независимо от продукта, за който става дума и независимо от пазара. Що се отнася до предложението данъка да, приходите от данъка да, се, да станат част от собствените средства, парламентът не може, има своя позиция и трябва да има мнозинство за допълнителни източници в бюджета. не можем да се борим за по-добър бюджет, за за новата многодишна финансова рамка и заедно с това да сме против използването на приходите като е, за увеличаване на собствените средства. Ако използваме приходите от този данък за бюджета на Европейски съюз, ще можем да финансираме дейности насочени към стимулиране на растежа и увеличаването на е, заетостта. Друг дебат е свързан с данъчното облагане. Аз внесах няколко изменения. Мисля, че не можем да не предприемем мерки и за укриването на данъци. Всяка страна трябва сама да определи с какви мерки ще се бори срещу укриването на данъците. Ние знаем, че ако разчитаме само на добрата воля на държавите членки, няма да стане нищо. Ето защо е необходимо да бъдат предприети общи мерки. В противен случай няма да бъде направено нищо и за пореден път ще станем свидетели на рецидив на красивите думи за борбата срещу укриването на данъци, е, като същевременно не се предприема, не се предприема нищо. Видяхме и на последния съвет какво стана. Много думи, но никакви конкретни действия. Има нужда от общи действия, за да не чакаме вечно. Аз мисля, че докладчикът може да разчита на нашата подкрепа. Ferber. Si alguien más quiere intervenir, que por favor nos lo diga. Tiene la palabra en primer lugar el señor. Някой друг иска ли думата? Не, господин Гозес. Драги колеги, искам да ви кажа, че се присъединявам към казаното от Отмар Карас за принципите и техническите аспекти. Трябва обаче да си зададем един въпрос – ние не, се вър... ние не поставяме под съмнение данъка, а ние просто правим реалистична оценка. Когато въвеждаме данъчно облагане, ние не го правим по романтични или етични съображения. Целта на данъчното облагане е да се осигурят на държавите приходи, които да им дадат възможност да посрещнат разходите си. Ето защо трябва да се търси ефективност и да се подхожда прагматично. Виждаме, че когато погледнем цифрите отблизо, когато погледнем последиците, ще видим, че има няколко елемента, които не са били предвидени нито от комисията, нито от другите, когато се обмисляше този данък. Основният му принцип е да бъдат облажени с данък сделки, за да постигнем с средства. Това е основният принцип. Голямото мнозинство от депутатите подкрепят този принцип. Разликата е в детайлите. Трябва да сме наясно с това е, което разликата е в детайлите. Аз не смятам, че данъкът е, трябва да има наказателен е, характер. Втората химера са собствените средства за европейският бюджет. Никоя държава не иска това. Всеки полага усилия за допълнителни средства. За европейския бюджет няма да има никаква промяна. Въпросът е да направим така, че данъкът да няма отрицателно въздействие върху економиката. Защото ако данъкът доведе до бягство на фирмите, ще се окаже, че приходите ще изчезнат, въпреки добрите намерения. Ето това е основата, на която търсим компромис. Това означава, че ни предстои много работа. Унези, които критикуват данък, аз не съм сигурен, че има кампания срещу данъците. Всички данакоплаци предпочитат да плащат по-малко, но работа на държавата е да направи така, че е, всички да си плащат данъците. аз бих помолил всички, които критикуват данъка, да ни представят ясни, конкретни данни с цифри, за да ни убедят за отрицателното въздействие, за репозделките и други подобни. Ние можем да бъдем убедителни в когато спорим, само ако имаме ясни данни. Заедно с това обаче няма желание за конкретни финансови данни. Без тях обаче не можем да подкрепим необосновани позиции. Ето защо аз мисля, че ни предстои още много работа. Аз съм за данъка, но това не означава, че можем да си приказваме, каквото си искаме. Дебатът трябва да бъде воден така, че да бъде разбираем за гражданите, да бъде справедлив за бизнеса и да бъде и да не доведе до е, намаляването на данъчната основа поради бягството на фирмите. Благодаря господин Гозес. Госпожа Люлинг има думата. Благодаря, господин председател. Аз констатирам с голямо удоволствие, че в разговорите днес прозира повече реализъм. Знам, че не се води за теоретичен дебат за възможността за въвеждане на данък върху финансовите сделки. Ние Искам обаче да кажа няколко общи неща. Данъкът вече съм го казвала. Всеки, със всеки ден се натъква на нови пречки. И това може би не е случайно. Въпреки човек може да бъде привърженик на идеята за данъка по принцип, но заедно с това трябва да се обърнем с лице към пречките и реалните трудности. Не е разумно да е, си затваряме очите, тъй като по този начин няма да решим проблемите, свързани с данък, чия, който е замислен да се пребори с ексцесиите на финансовия сектор. В крайна сметка, потребителите на финансовите услуги са тези, които ще платят цената. Грешка е да се смята, че банките ще платят. Потребителите са онези, които ще поемат цената. Що се отнася до екстратериториалността. Ситуацията е много сложна, мнозина вече го казаха. Мисля, че засиленото сътрудничество може в крайна сметка да задължи всички държави членки да се престорят, че няма никакви трудности. Аз смятам, че това е малко измамно. общността, юристите, адвокатите поставят под съмнение данъка и Обединеното кралство отнесе делото към съда, при това са солидни аргументи. Нека да не бъдем изненадани. Що се отнася до аз? Аз си оставам резервирана, но но не съм непримирима. Но начинът по който ще се въведе данъка и детайлите са много важни и затова и внесех изменения. Основният въпрос, според мен, е свързан с пенсионните фондове. Виждам, че много колеги са внесли изменения в тази област. Друг важен въпрос са инвестиционните фондове. Според мен това е въпрос, по който не съм готова да преговарям. Ако инвестиционните фондове и пенсионните фондове не бъдат изключени от приложното поле, аз няма да гласувам за. Към онези, които все още не знаят, искам да кажа, че пенсионните фондове и инвестиционните фондове ще загубят най-много от данъка върху финансовите сделки така че ще бъдат унищожени фондовете. Ще бъдат унищожени някои фондове, а, ще, други ще пострадат много сериозно. Европейската комисия поради идеологическа слепота не, е- не поиска да осъзнае, че каскадното въвеждане на данъка ще нанесе смъртоносен удар. Въвеждането на данък от 0,1% ще доведе до изключително високи ликвени проценти. Очуден съм, че дори не се, приз... не се признава това. Ще бъдат наказани спестовните каси, а е, ще бъдат наказани спестовните е, каси и спестовните сметки, а те са е, фундамент на финансовата система и на стабилността. Ако искате спестителите да отидат в Сингапур, направете го. Вие въвеждате данък, за да се борите срещу спекулацията. И аз с този данък ще накажете дългосрочните спестовни влогове. Това е, е. Това са разсъждения, които аз не мога да разбера. Бих искала да чуя колегите. Някои от тях вече се изказаха, но смятам, че според мен този въпрос е решаващ и не можем да ги решим без задълбочен анализ на последиците. Докладчика каза, че сме близо до съгласие. Аз не съм с такова впечатление. Не знам тя дали е оптимист или утопист. Аз все още не съм виждала компромисни изменения. Мисля, че ние трябва да разговаряме меж... с всички групи, трябва да положим усилия да постигнем разумен компромис. От това, което чувам обаче от докладчика и нези, които я подкрепят, не ме убеждава, че това ще стане. Благодаря, госпожо Люлинг. Господин Клинц. Благодаря, господин председател. Виждам, че господин Бекмандер е тук от комисията. Трябва да призная, че се възхищавам на неговото търпение и снисходителност. Защото ако чуем какво казват колегите, ще видим, че то много се различава от позицията на комисията. Така че доста смело подходи комисията с тези си предложения. Естествено, трябва да се види тяхното цялостно въздействие. Сега текста много се отличава от първоначалния и съм сигурен, че представителя на комисията ще се изкаже по този въпрос. Всеки данък има положителни и отрицателни страни. Той е насочен към събирането на средства засяга различните политики. Тук обаче сега се занимаваме с едно начинание за събиране на средства. Ако има държави членки, които искат да го направят, е, добре, но не си мислете, че финансовия сектор ще се огъне и ще поеме върху себе си това бреме. Не, в крайна сметка ще го поемат потребителите. Дори в рамките на тези 11 държави не е ясно какво точно се иска и как то ще бъде постигнато. Ако погледнем тези 11 финансови министри ще видим, че холандския министр не иска да се включат пенсионните фондове, Люксембург не приема предприятията за колективно инвестиране в ценни книжа, Холандия се подкрепя от някои други държави членки относно пенсионните фондове, така че има разлики. И има объркване относно разбирането за ДФС. Господин Беркман от комисията каза преди време, че всяка държава членка си тълкува този данък както и е угодно. И не смятайте, че средствата ще се върнат обратно. държавите членки ще ги приспаднат от собствените си вноски. В моята страна, например, са предвидени 2 милиарда като допълнителни средства в националния бюджет. Има страни, които смятат, че е, голяма част от средствата от този данък трябва да влязат в европейския бюджет. Други смятат, че голяма част от средствата трябва да се преизпаднат от националните вноски. В крайна сметка, 11-те според мен няма да се споразумеят. Вероятно ще се появи някаква нова, разводнена версия на данъка. И ето защо аз не смятам, че данъка ще бъде въведен в първоначалната си форма. Ще имаме един данък, който ще изкриви пазарите. Самия той ще бъде изкривен по своята натура и аз мисля, че трябва да сме предпазливи. Е, трябва да въведем нещо като гербовия налог, е, който съществува в Великобритания, е, да пробваме в началото с него и след това да видим какво ще стане, да има евентуално увеличаване в момента, ако въведем данъка в настоящия му вид, ще има голям провал. Господин Шмидт. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на онези, които казват Ами казах ви, че така ще стане. Аз е, обикновено не обичам е, да използвам такива думи, но сега ще трябва да ги използвам, колкото и да не ми харесва това. Ще има провал и ще го осъзнаете, ако проучите нещата в детайли. Моя добър приятел Волф Клинц каза, че иска да чуе нещо от господин Бергман – само че не в тази му форма, в която господин Бергман вече го е представил. И не иска да има изключения. Може би трябва да се откажем от цялата идея, да започнем нещо ново. Въобще, идеята за данък с цел да се засили растежа в Европа май не е толкова добра. Винаги съм казвал, че имаме шведския опит, вие пък винаги сте казвали, че той не може да се сравнява. Само, че сега има някои черти, които са общи. Съгласен съм с Свен Гигот, който смята, че представителите на страните, не участващи в данъка, не трябва да имат кой знае какво право на глас. Свен Гиголд винаги е достатъчно любезен, така че не искам да го критикувам. В този конкретен случай е изключително важно този клуб на 11-те да направи някакви допълнителни стъпки. Само, че Можем ли да кажем, че това предложение няма да има никакво въздействие върху гражданите и страните, които няма да участват в данъка? Едва ли, едва ли. И ето защо мисля, че екстратериториалните аспекти на данъка не са разгледани в най-големи подробности. И се надявам, че това поне ще е един основателен аргумент за тези страни извън клуба на 11-те, наречен клуба Елф. Странно име. И в заключение трябва да кажа следното. Унези от вас, които подкрепят този данък, трябва да признаят, че той е свързан с приходи или с политическа символика. Аз може и да приема тезата, че финансовите пазари следва да бъдат регулирани малко по-добре. Дори аз мога да приема една такава идея, но ако въведем един такъв данък, той трябва да е ефикасен. И трябва да се разбира от хората. Най-важното винаги се крие в подробностите, така че не бих казал късмет, не бих ви пожелал всичко добро, аз ще гласувам против, така или иначе, но късмет за докладчика, защото тя е добър човек. Благодаря, господин Шмидт. Госпожа Ферайра. Благодаря. Малко се обърках сега, като чух различните позиции. Някои казват, че потребителите ще платят. Добре, това е част от е, една теза, която аз приемам. Моля да не забравяте, че потребителите на реални продукти, дори ако вземем предвид една книга. В моята страна една книга се облага с 23% ДДС. Защо да не се облага един финансов продукт, така като той се или така както се облагат бутилките с вода, например. Гражданите плащат твърде много. Малките и средните предприятия плащат твърде много в националните бюджети те плащат твърде големи косвени данъци в европейския бюджет. А финансовия сектор е обложен с твърде ниски данъци е, спрямо реалната економика. Добре, значи потребителите ще плащат, но нека и финансовия сектор да плаща малко повече. Говорим за изключение. Не разбирам защо се прокарва аргумента за изключване на пенсионните фондове. Това не са малки компании. Те са доста големи компании. И едва ли ще пострадат кой знае колко, само защото трябва да плащат 0,1% данък върху своите сделки. Само ако те действат агресивно, инвестират в рискови продукти, е, използват е, високочастотна търговия, само тогава ще бъдат засегнати. Пенсионните фондове обаче би трябвало да инвестират в е, дългосрочни инвестиционни продукти, не в краткосрочни такива. Същото въжи и за държавния дълг. Държавният дълг излезе извън всякакъв контрол. Не защото економиката изпадаше в рецесия, а защото спекулантите инвестираха, купуваха и продаваха твърде агресивно държавен дълг. Сега нещата малко се поуспокоиха, просто защото ЕЦБ започна своята политика по отношение на паричните транзакции, само че економиката е в много по-тежко положение, отколкото преди. Като погледнем текста, мисля си, че има основания за всички изключения. Всички тук сме експерти. Полагаме много усилия. Нека да видим сега какви са предложенията от групите транзакции между групите. Фербер, Шмидт и така нататък. Няма да четат текста на измененията. Казва се транзакции между групите, които изпълняват пруденциалните изисквания. Други говорят за репо сделки, за сделки с ценни книжа. Трети депутати предлагат да се изключат ПК и ПЦК. Други пък предлагат е, пенсионните фондове и професионалното пенсионно осигуряване. Пета група от депутати предлага изключения за нефинансови институции, предлагат се изключения за извън борсовите сделки, за маркетмейкерите, за малките и средните предприятия, за инструменти имитирани от малки и средни предприятия, изключения за филиали, дъщерни дружества на институции, които действат в държави членки, които са извън тези 11 изключения за рискови капитали и за фондове за рисков капитал – изключение на държавния дълг, изключение на деривати с валутен характер, изключение за облигациите, за първичните пазари и така нататък и така нататък. Нека да попитам сега. Това не е ли една стратегия да се убие този данък? Ами, можем да намерим винаги основания, за да изключим един елемент. Само, че ние искаме да овладеем по някакъв начин свръхтърговията на, на финансови продукти. Можем ли да отидем да се появим пред гражданите и да им кажем, че отваряме всички тези вратички. Естествено, може да се намерят основания да се освободят всички тези сделки. Само, че къде отива контекста на цялото начинание? Така че, откровено казано. И между другото, когато става въпрос за Холандия, Холандия не е от тези 11 държави. Тя не участва. Така че, господин Карас, сигурен ли сте, че ако изключим пенсионните фондове, Холандия ще се включи? Въобще не смятам, че това ще стане. Защото онова, което чухме от министъра на финансите, беше пределно ясно. Една от причините, поради която Холандия не участва, са пенсионните фондове. Но той не каза, че ако се освободят пенсионните фондове, Холандия ще участва. Така че нека да бъдем пределно откровени. Имаме обща позиция, не става въпрос за съвместно взимане на решения, трябва да се придържаме към първоначалната си позиция. Ако тръгнем да отваряме малки прозорци, в крайна сметка ще отворим огромни порти и ще убием ДФС. Това е моята позиция. Благодаря. Благодаря, госпожо Ферейра. И сега господин Гиголд. Well, uh, first I would like to thank... Аз първо бих искал да благодаря на Елиса тя каза повечето от което исках да кажа, но, но далеч по-красноречиво е, и прегледно. Ето е, защо аз е, няма да коментирам отделните предложения, но трябва да призная, че оставам все същото впечатление. От доста време знаем, че въпросът е крайно спорен – откакто го е предложил Кейнс, е, е, казвам на Рамон е, да не се притеснява, че като либерал подкрепя данъка. Джон Мейнард Кейнс, либерал, на времето пръв предлага такъв данък. Но, разбира се, либерализмът страда, когато с данък се облагат едни, а се освобождават други. Няма равнопоставеност равнопоставеността е основен принцип на социалната пазарна економика, както и на добре регулираните пазари. Да, голяма битка водихме е, по този данък. Интересно е сега да видим как е, някогашните противници са променили подхода си. Значи сега оказва се, някой от тях поне, смятат, че данъкът не е чак толкова лошо нещо. Други пък смятат, че все още могат да спрат въвеждането на този данък и пишат наляво и надясно, повече или по-малко разумни писания, е, оспорвайки идеята за данък. И има една трета група, която според мен е най-опасна, която си дава сметка, че след като не може да ни победи, ще трябва да се присъедини към нас, е, като разбира се, на цена, като е, подрони ефекта на данъка с цял един поменик изключения, с намеса, която води до протакане. И разбира се, в интерес на частни интереси. Аз не съм сигурен. Сега, след като Европейската централна банка в продължение на година заявява, че по принцип е против данъка, сега публично заявява, че би могла да играе ролята на консултант за въвеждането му. Е как може някой, който е против идеята, да, да е, дава съвети за нейната реализация? Има едно, според мен, и само едно е, е, основание в подкрепа на изключенията, а именно невъзможността да се възпрепятства с всички правни средства отклоняването от плащането на данък. Значи, ако не може да се спре не спазването на закона, ще стигнем до шведския прискърбен пример, нали? и, и, и е, това няма да ни свърши работа, разбира се. Та, единственото което трябва да ни води, когато определяме дали да има изключение или не е това. А всякакви други пожелания, примерно пенсионните фондове да не се облагат, защото били бели пари за черни пари и какво ли още не, няма да ни доведе до, нико, до никъде. И разбира се, данъкът да се плати, да се плаща в края на краищата от потребителите на финансовата система. И това е напълно справедливо, понеже не всеки еднакво в една и съща степен ползва финансовата система. И последното, което бих искал да кажа е във връзка с изказването на Оле. Запознат съм с измененията на, на, на някои колеги, които водят до, до, до отхвърляне на цялата идея. И ако вземем вашите основания, Оле, на, на основанията на Гунар Хокмар и на други колеги от НП, стигаме до нещо доста любопитно. Значи, от моя гледна точка, засиленото сътрудничество има основание само ако се докаже, че въвеждането на данъка би имало сериозно въздействие върху неучастващите страни. Интересно е, че това предложение е, е от представители в НП на страни, които по-настоящем е, нямат намерение да се присъединят. И, и тук, е, както се казва, ледът е доста тънък. И, и на, на, настава, настава една, една бъркотия, едни ще имат едни права, други ще имат други права, кой е в еврозоната, кой не, не е в еврозоната. Това подронва целият авторитет на, на начинанието. Ние тук трябва да се държим отговорно. Да не говорим за това пък, че е, е, в съвета сега страни, които нямат намерение да се присъединят към данъка, слагат прът в колелата на процеса. И а, а, рано или късно тук ще, сред нас ще се зададе въпроса, защо работим заедно, след като някои от нас по принцип са ожесточени противници на данъка и в собствените си страни подклаждат огъня на, на мнозинството, на, на тези слоеве, които са против данък. И трябва да видим всъщност. Независимо от това, че не всички тук от нас са представители на страни от еврозоната, този парламент би трябвало да бъде единен в подкрепата си за еврото. Indeed, Благодаря ви, господин Гигол. Господин Вебер има думата. Благодаря. Über Bord geworfen werden soll, э, weil ja... Много съжалявам, че социалистите отхвърлят предложението ми. Аз останах с впечатлението, че постигнахме съгласие. Мнозинството в подкрепа на данъка бе значително и след това единствено трябваше да се конкретизира решението. Derivate nicht geklärt werden müssen, nämlich warenunterlegte Derivate, die mit exzessiver Spekulation. No, ako vzemem регламента ЕМИР, ще видим, че там има диференцирано отношение към дериватите. Нали? А, е, макар и някои деривати е, да не са а, е, спекулативни, те трябва да бъдат обхванати, всичките, за да се избегнат такива спекулативни тенденции. Е, Европейският съюз е, желая да запази своята производителност, своя производствен капацитет. Има, има някакъв шум, който пречи. Е, извинявам се. Е, сигурно много, много дразни в слушалките този шум, но... Значи, е, Европа иска да запази производствения си потенциал. И, значи, колеги социалисти, моля ви, вече се бяхме договорили за някои неща по данък. Подкрепете го. И накрая нещо във връзка с казаното господин Гигол, което поражда безпокойство. Значи, сега Европейският съюз е един сбор от, от различни групи или коалиции. И ние тук, в нашата комисия, би следвало да работим с оглед на това, че съюзът е общност от 27, а скоро от 28 държави членки. На лице е, е фискалното съглашение между 25 страни, държави членки вече. В еврото участват 17. Данъкът смятат, смятат да въведат само 11 държави членки. И при това положение, разбира се, парламента има само съвещателни правомощия, но и, и подобни разделения е, все повече отслабват нашите институции, нашата институция. Как ще обясним на хората, които далеч не могат да разберат как така от 27 държави членки имаме една група от 25, друга от 17 и трета от 11. И, и нещата не вървят на, на добре. Има държави членки, които няма да се присъединят към 11-те, желаящи да въведат данъка, но разбира се, ако направим една проста сметка, как при това положение, тук в парламента, ако се запази това разделение, въобще ще се постигне мнозинство в подкрепа на е, данъка. Още повече, че нашите становища не са елементарна формалност. Ако я караме така, Европейският съюз ще се е, фрагментира все повече Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, тъй като основните аргументи, които исках да, да споделя, вече бяха развити от преждеговорившите. Що се отнася до е, изключването на дериватите, е, в зависимост от рисковата им характеристика, в миналото с мнозинство сме приемали решение за дериватите и трябвало да го помним. Имаме е, определения на, на различните банкови продукти, на паричните деривати, а, действа регламента ЕМИР, който така по, по, по втория начин ще бъде а, доведен до абсурд с огромни разходи за заинтересованите. Wenn wir der Finanzmarkttransaktionssteuer zustimmen,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 so those who want to go for a carve out of market makers and proprietary traders want to give them a privilege as compared to others who are а последната трябва да плати данък. Въпроса за екстратериториалността се струва малко странен, тъй като той отново се повдига от тези, които са против данък. Значи те първо казват, ние сме против данъка, защото той облагодетелства онези, които не участват и ощетява онези, които участват. Сега тези хора а, са сред неучастващите и значи би трябвало да бъде добре за тях. Но изведнъж се оказва, че било зле. Хайде да се определят. И на трето място е, е, изключение на основанието, че е, определени дейности се ползват с подкрепа, вече по други актове би трябвало да се ползват с подкрепа и тук. Така на краищата, много от тези продукти, в това число пенсионно-осигурителните, вече се ползват с национален привилегирован достъп до капиталовите пазари, ползват данъчни облегчения и, и субсидии. И би следвало да видим какъв е кумулативният ефект на това привилегировано третиране. И когато те се ползват с особено третиране по регламента за финансовата инфраструктура, това не следва автоматично че трябва да са привилегировани и по данъка върху финансовите сделки. И най-сетне нещата не са черно-бели. Значи, или да се обложи, или да не се обложи. Госпожа Подимата е, подсказа нещо много интересно, когато засегна въпроса за е, репо сделките, където може да се предвиди намалена ставка, а не първоначално предлаганата от комисията. Това е интересно. Но, в крайна краща, макар и господин Климт е, явно да е, оспорва това, текстът, данъкът има своето стимулиращо действие. Тъй като в крайна краща активно действащите, било то високочастотните търговци или големите, големите търговци, като Сакс Мелринч и прочие, ще трябва да плащат повече. And here on the pension funds as well, we have so many different pension funds после по, по, в пенсионните фондове такова е многообразието. Някои събират такси на входа, други на изхода, такси за управление. Е, и поначало е, тези пенсионни дружества са е, по-непривлекателни е, за своите клиенти и а, ако трябва да плащат данъка, те очевидно ще трябва да плащат, ще станат още по-непривлекателни за клиентите си, т.е. ще трябва а, да подобрят дейността си. Благодаря. И накрая докладчицата по димата. Благодаря, господин председател. Не е възможно да коментирам по-отделно всяко изказване. Нямаме време. Но, а, нека първо благодаря на докладчиците в Сянка и на, и на всички изказали се колеги. И нещо друго, което бих искал да кажа е в, в духа на казаното от господин Гейголд. Странно ми се струва, доста странно ми се струва, че противниците на данъка, като свой главен аргумент, на времето, когато обсъждахме въвеждането на данъка в 27-те държави членки, аргумента, че данъкът е зле е, разработен, е, режимът му е, е неподходящ и ще доведе до е, значително неплащане. Сега същите тези хора пък твърдят, че данъка, видите ли, бил толкова добре направен, че щял да хапе. И аз в тази връзка бих искала да препотвърдя своя подход, своята позиция. Аз съм напълно непредобедена и съм готова да разгледам внимателно всички основателни опасения, е, свързани с е, нежелателни и отрицателни последици от въвеждането на данъка. Но, според мен, парламентът не може да отвори широко вратата за различни изключения, които биха подронили общия замисъл, който отстояваме от самото начало. А именно широк обхват на данъка върху всички пазари, институции и продукти. Оле, виждам, че си тръгваш. Позволи ми все пак да ти кажа, че аз съм твърдо убедена, че именно на това се дължеше неуспеха на шведския аналогичен данък. Ограничен обхват и високи ставки. А сегашното предложение, по което работим, се основава и на полуките от шведското неблагополучие. Що се отнася до различните изключения, репо сделките, господин Бекман, аз поделям неговата позиция. Приветствам казаното, че комисията европейската би могла да разгледа намаляване на ставката на една стотна върху краткосрочните репозделки. Това би имало положителен ефект върху пенсионните фондове, между груповите сделки също. И най-накрая, що се отнася до прословутия аргумент за екстратериториалността. Позволете ми най-напред да ви е, припомня, че сегашното предложение се основава на принципа на прибиваването. И то е принцип широко прилаган в данъчното облагане. Това е принцип, на който се основава и данъка върху добавената стойност. Да, да не забравяме това. И според дългогодишни норми, свързани с ДДС, непребиваващите в Европейския съюз доставчици на електронни услуги следва да начисляват и събират данъка по местопребиваване на купувач. А, значи, ако е, купувачът е, е от Германия е, и купува, да кажем, от Амазон, Амазон ще трябва да събере данъка и да го плати на германските власти. Впрочем, госпожо Люлинг, на вашето внимание нека кажа, че подобен режим не поражда съдебни спорове. По-нататък въпроса за държавната такса по прехвърляне на имущество – тя пък се основава независимо от местопребиваването или от характера на лицата на местни или чуждестранни. 70% мисля от, от приходите от държавната такса, да кажем, в Великобритания, постъпват от чуждестранни лица. Та веднъж за винаги. Този въпрос за екстратериториалността следва да бъде оставен на страна. Това е данък, който се приема от 11 държави членки. И без другите е, е, колеги, представители на други държави членки или без самите държави членки в съвета да бъдат изключвани от участие е, в разработката на този данък, резонно е онези, които са решили да го приемат, да се занимават с техническите подробности по реализирането на данък. Благодаря ви и още веднъж нека кажа, че очаквам с интерес ползотворното ни сътрудничество с колегите докладчици в Сянка, водени от принципа, който бе заявен тук, че Европейският парламент не би следвало да създава впечатлението за външния наблюдател, че именно на него, на Европейския парламент, се дължи отслабването на режима на този данък. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Подимата. Тук в комисията ще гласуваме по доклада на 6 юни, а ние веднага пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Е, а, госпожа Люлинг, 6 юни как ще стане? Не сме ги гледали компромисните изменения, не сме ги обсъждали. Не е възможно да гласуваме на 6 юни. Ако искаме да направим нещо смислено, солидно и най-накрая да постигнем съгласие, 6 юни не става, понеже няма да има нищо сложено на масата, доколкото разбирам. Това не е начин да се стигне до разумен консенсус. И а, да не говорим а, е, е, за, за това, че който бърза, бавно стига. Благодаря, благодаря госпожо Люлинг. Нямаме време сега да обсъждаме този въпрос. Секретариатът ме информира, че компромисните предложения са разпространени между докладчиците в сянка, така че политическите групи вече могат да ги обсъждат. Господин Гозес, вижте, господин е, председател. В качеството си на координатор, аз не веднъж съм го казвал. Настоява се тук а, а, за едно налудничево прибързане. И, и, и няма никакъв смисъл да се привързва. Няма да изпреварим съвета, няма да изпреварим Европейската комисия. Защо да не си дадем време да свършим добре работата? Инак резултатът ще бъде простичък и веднъж е, и не веднъж е, е, сме го казвали. Ако не стигне време да се подготви добре проекта, ще гласуваме против проекта. И това няма да бъде в интерес никому. Госпожа Подимата. Вижте, първо, компромисните изменения вече бяха разпространени. Госпожа Люлинг, моля ви, чуй, чуйте ме. И аз ще бъда първата. Първата съм, която желае да се постигне максимално добър резултат. Край краща, аз съм докладчица, нали? Значи, предвидили сме още две съвещания с докладчиците в сянка, за да направим още едно още две усилия за постигането на компромис. И трето нещо в тази е, връзка е Европейският парламент сред основните си позиции, Жан-Пол, на твое внимание, които е приел, е настоявал постигането на съгласие по данъка преди европейските избори до година. Не, аз много добре знам. Но е важно, важно е Европейският парламент да си удържи на думата. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа председателката на нашата комисия. Можем да гласуваме на десети. Ако смятате, че така ще можете да се подготвите. Десети е понеделник в Страсбург. Никой не обича този ден и час. Проти, ако не успеем да гласуваме и тогава, няма да можем да гласуваме през юли, което няма да е хубаво. Мисля, че трябва да се опитаме да спазим като крайен срок. Десети. Ако не сме успели с компромисните изменения, е възможно да го обсъдим на друго заседание. Жан Пол пак иска думата. Но стигаме до един парадоксален резултат в парламента взимаме решение за а, приемане на второ четене, бързаме и заедно с това става така, че докладчите в сянка нямат, вре... нямат възможност да вземат думата. Като координатори ние имаме нужда от съгласиите на всички колеги. Ако работят само докладчите в сянка, добре. Само, че винаги има колеги, които казват, че никой не ги е питал и започват да създават трудности. Е, в нашата комисия винаги сме държали на първо четене, а сега започват да се разводняват нещата, а сега пък времето за работа се съкръщава. Изборите са след една година. Аз съм депутат да до последния ден на мандата и аз ще продължа да работя до последния ден на мандата. Не разбирам защо въпросът на графика е такъв проблем. Обикновено, ако една група и ако голяма група иска повече време, никога не се е случвало да не се удовлетвори това искането. Не разбирам за какво става дума. Докладчиците в сянка би трябвало да се споразумеят за график. Не виждам опасност в съвета да приключат преди края на лятото. За съжаление, аз бих искал резултата да бъде бърз, но пък не виждам особена политическа стойност. Тук споделям казаното да се успокоим. И имаме, носим отговорност в мандата. Повечето от нещата, които вършим тук, не представляват интерес за гражданите, нямат стойно за изборите и не виждам защо трябва да бързаме и да се водим от изборни съображения. Нека да работим в дух на сътрудничество. И имам доверие на докладчиците в Сянка да приключим дебата. Мястото му не е тук. И с известна тревога виждам, че започваме да се държим предизборно, въпреки че това, което казваме, няма избирателна стойност. Нека да внимаваме, защото така ставаме неспособни да си вършим работата. Господин Ланге има думата. Благодаря. Миналата седмица видяхме какво стана, когато трябваше да бъдат реше... взети решения по трудни теми в Страсбург. за кратък период от време трябваше да се гласуват много закони. Като че ли се опитваме да натъпчем колкото може повече точки в дневния си ред в програмата. Сега всеки, който поиска думата, я получава, което според мен не е редно. А сега докладът се, като че ли ще се отложи, докато не се обсъдят всички компромисни изменения. Защо да не ги отложим? Достанем до 17 и 18. Думата има председателката. Благодаря, колеги. Моето становище за отлагане на гласуването е, че винаги, когато това е възможно, може да се направи. Това не е въпрос, който можем да решим сега. Надявам се, че докладчика и докладчите в Сянка ще успеят да постигнат съгласие. В противен случай, нека да прегледаме въпроса. Ако не да гласуваме за отлагане, не виждам друго решение на проблема. Надявам се, че преди да гласуваме утре, ще ми бъде представено споразумение. Аз самата бих препоръчала да отложим гласуването, но нека да го направим по демократичен начин, който е характерен за нашата комисия много често не успяваме да получим всички документи на време. Не става дума само за този доклад, но сега комисарят е тук. Нека да започнем на време, за да приключим в уречения час. Кажете ми какво сме се споразумяли. Кажете ми. Моята точка, по която ще гласуваме утре, не мога да ви кажа какво щях да кажа, но ви предлагам да ви изпратя в писмен вид становището си. И се надявам това да ви удовлетвори. Благодаря, Шаран, имаш думата. Um, uh, Commissioner Barnier has to go to Amsterdam, so he has to leave punctually. И така, благодаря на всички. Комисар Бърние трябва да замине в Амстердам тази вечер. Трябва да си тръгне от тук в 6.15, така че няма да губим време, няма да го представям. Комисаря ви е добре познат, той идва често при нас. Давам ви думата веднага и след това ще преминем и към въпросите. Заповядайте, Мишел. Добър ден на всички. Благодаря, Шаран. Най-напред искам да ви благодаря за това, че проявявате разбиране. Аз се опитах да отложа тази среща. Планирал съм една хирургическа операция преди 4 седмици. Госпожи и господа депутати, намираме се на включен етап. Парламентът, съвета и комисията една година преди края на мандата. Това е повод за равносметка. Също така да набележим приоритетните си действия, за да приключим работата по някои от основните текстове. Много беше извършено от три месеца насам и искам да благодаря на всички вас, които дадаха своя принос. Разбира се, остава много за работа, много очаквания има към нас. Заедно с Шаран Болс успяхме да видим това на неформалния съвет Екофин в Дъблин и ние трябва да задължително да приключим работа по следните досиета. Е, Банковия съюз, обща система за оздравяване, приключването на работата по регулирането и способността ни да разработим регламент който е много важен за превенция на кризата, за реагиране при кризата, за преодоляване на кризата, за също така за насърчаване на растежа. Това е накратко работата, която предстои пред нас. Банковият съюз, някои казваха, че е утопична идея, но сега той на път да стане реалност. Той има два основни стълба – надзор, оздравяване на банките и гарантиране на влоговете, благодарение на докладчиците Свен Гиголт и Мариан Тисен. Надзорът е на, е на път, е, е в напреднал етап и мисля, че в Страсбург бяха обсъдени въпроси, имащи отношение към очакванията, които имате към тези регламенти. Що се отнася до оздравяването на банките, кризата в Кипър показа, че това не са теоретични проблеми. Благодаря на Гунар Хокмарк и докладчите в Сянка за това, че постигнаха напредък и по това досие. Мисля, че тристранните средства би трябвало да се съсредоточат върху три, няколко ключови въпроса управлението на трансграничните кризи, оздравяването на банките и банките свързани с рекапитализацията със собствени средства. При, приоритетите е, приоритетните кредитори и е, датата на приложение. Също така, ние през няколко, след няколко дни ще представим предложението за единен механизъм за оздравяване на банките в еврозоната, заедно с това за, с обща фонд е, за оздравяване, предварително финансиран от банките и за орган, който работи по оздравяването. Надявам се, че всички тези документи ще влязат в сила през 2014 година. И новата система ще влезе в сила през 2015 година. Нова, втората област е превентивната работа и реактивната дейност ние постигнахме напредък по регламента ЕМИР, благодаря на Вернер Ланген и пакетът за и пакетът Директива за капиталови изисквания 4 с докладчик от Маркарас. Заедно с това ние работим по 4 много важни въпроса с Маркас Фебер, директивата за пазари в финансови инструменти. Ние искаме да започнем тристранната среща колкото може по-бързо и да постигнем споразумение до края на годината. Въпросът е приоритетен. Липсата на условия на равнопоставеност пречи на предприятията, работещи и от двете страни на Атлантика. Това са две области, в които работи Арлин Макарти, злоупотребата с пазарите. Много се радвам, че парламентът подкрепя идеята за амбициозен регламент. Също така смятам, че ние трябва да възстановим работата по тристранната среща по Омнибус 2 с докладчик Бархард Балц, веднага след като агенцията ЕИОПАС приключи допълнителните проучвания за страхователните продукти. Аз не подценявам значението на други въпроси, които са ви представени, това като предприятията за колективните инвестиции, посредничество и за страховането и инвестиционните продукти с докладчик Перванш Берес и доклада на Кейс Уинбър за Централен депозитар за ценни книжа крайна сметка, както знаете, комисията иска да представи директива, за да осигури достъп на всички европейци до, плат... до основна разплащателна сметка и това е доклад Клюте през 2011 година. Целта е да се осигури просрачност и, съв... и сравнимост на банковите такси. Дами и господа, аз съм наясно с това, че броят на досията, по които работим, е много голям. Това означава ли, че трябва да спрем да правим предложения? Аз мисля, че не. Ние трябва да предприемем действия в отговор на недостатъците в финансовата система, например, е, отправните и показатели. Също така трябва да сме внимателни относно последиците от е, регулативните мерки, които приемаме, за да не доведа до създаването на паралелна банкова система. По тези две теми, както и презглеждането на директивата за е, платежните услуги, предложенията ще ви бъдат предложи, представени наскоро. Заедно с това ние трябва да идентифицираме системните рискове които не са отчетени от мерките за регламентация. Това е целта на предложението за структурната реформа на банките. Предложение, което ще представим след, като, след края на лятото. В, и това ще бъде след, след приемането на доклада Ли Канен искаме да започнем обществена консултация по този въпрос. Накрая ние подготвяме тази есен преразглеждане на директивата за пенсионните фондове, за да, за да осигурим по-добра защита на пенсионерите е, и да подобрим функционирането на единния пазар. Е, при това преразглеждане ние ще се занимаем с аспекти, свързани с управлението, прозрачността и отчетността е, изискванията за пруденциалност е, няма да бъдат е, част е, от работата, тъй като агенцията ЕОПА трябва да продължи с специализирания проучванията. Аз не бих искал да преча на пенсионните фондове в усилията им да, да управляват средствата от името на своите членове. И накрая искам да кажа, че ни предстои една ключова година. Ние трябва да приключим работата по тези мерки, които са реактивни, активни, понякога репресивни. Те са в съответствие с решенията на Г20 ние имаме историческия шанс да е, възстановим е, продуктивността на нашата економика. Всъщност е, това очакват от нас гражданите и предприятията, спестяванията да бъдат насочени към инвестиции. Зелената книга, знаете, ние представихме на 25 март, тя повдига няколко много важни въпроса, като балансирано, балансирано регулиране на пруденциалния надзор на от счетоводните норми и фискалните режими, край на краткосрочния подход, задълбочаване и е, на работата по е, пазарите на облигации, на акции и ценни книжа и осигуряване на по-добър достъп на малките и средни предприятия до банково финансиране и както и небанково финансиране. Най-сетне, след, след заключенията на Европейския съвет от миналата седмица, ние трябва да се замислим за това как можем в рамките на отчетността, да разширим задълженията за прозрачност, за данъчното облагане, за платените данъци, така че да задължим всички големи европейски предприятия да представят информация за това колко плащат и на кого. Ето това са основните въпроси, по които работим. Представи ги набързо. Сега съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря, господин комисар. С удоволствие чух онова, което казахте за докладите за всяка страна. Още не сме гласували за директивата за прозрачност по отношение на съответните страни. Вие предлагате най-бързия път за действие. По отношение на нефинансовите оповестявания, трябва да кажа, че прозрачността е изключително важна и би следвало да обърнем внимание на отговорността. И така, нека да видим сега колко време да ви дам. 4 минути за въпроси-отговор. На никой няма да дам повече от 2 минути за въпрос, защото трябва да чуем и отговора. Онези, които са в края на списъка, може и да не получат ред за изказване. Това ще зависи от това доколко са щедри колегите. Първа е Мариан Тайсен. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми господин комисар, благодаря за дадената информация, благодаря за това, че дойдохте тук. Един въпрос единния орган за преобразуване на проблемни банки. Бихте ли дали малко повече информация? Това ще бъде просто един координатор от страна на националните власти или ще представлява нещо повече? Ще се изпълняват само координационни функции или нещо повече? Надявам се, че няма да се свеждат нещата само до координация от страна на държавите членки. И на второ място, ще има ли фонд за финансиране на така наречената финансова спирачка? Работите ли, освен това, по промени в договора? или това ще се отрази на вашия стил на работа, като се има предвид, че идва и края на мандата? Дали комисията ще положи усилия, за да може работата по това досие за депозните гаранции да приключи? Спаронс? Да, впрочем, във връзка с казаното от вас, госпожо председател, за прозрачността, което аз подкрепям, да се знае, особено големите играчи, кой на кого е, къде плаща. Аз нямам някакви предвзети идеи, що се отнася до, до, до мястото, до, до начина на въвеждане на тази норма. Аз съм за нея е, при, при максимална сигурност, при максимална ефикасност. Е, значи, що се отнася до средствата, аз нямам някакви предварителни е, категорични идеи. Нали, може да се, да се работи конкретно по прозрачността или, или по социалната екологична отговорност на предприятията. Тоест, е, диапазона тук е широк е, и аз нямам някакви категорични предпочитания. Сега на въпроса на Мариан Тайсън. uh, старая се е да, да се съобразя с вашите тежнения, но от друга страна трябва да имам предвид и какво върши по-настоящен колегиума на комисията. С колегата Оли Рен, с колегата Алмуния, всички ние, знаете, по, по ресора си се занимаваме с тези въпроси за, за банките. И какво мислим ние? Става въпрос за единен орган, който ще работи успоредно с Европейската централна банка в качеството и на надзорен орган, както пожелахте и вие. И аз ще е, предвидя, ще предложа текстове, защото този единен орган, е, орган да е, обхваща в работата си и, и страните, които все още не са в еврозоната, на които биха искали да се присъединят към нея и съответно биха искали да, да участват и в надзора. И а, тук не става въпрос просто за координация, госпожо Тайсън, понеже ние видяхме докъде може да ни доведе координацията. И както вие, е, е вероятно, добре познавам аз е, случая Дексия, три е, е, страни е, е бяха е, засегнати. Събота и неделя трябваше по спешност на пожар да се, да се работи, за да се спаси тази банка. Така, така не може. И значи а, трябва единен интегриран орган. Трудното тук е да му се дадат наистина решаващи правомощия при необходимия демократичен контрол, който да разполага с общ фонд. Сега, защо говоря за общи механизми, общи фондове? Защото а, а, комисията а, по своето призвание следва да предлага максимално европейски, проевропейски решения. И вече тук ще видим как ще се развие работата в съвета и в парламента. И този единен орган ще разчита на инструментариума, който ще бъде въведен чрез уредбата на реорганизацията на банките. И аз съм, ето защо, особено благодарен на, на вашия колега Отмар в това отношение. И, и после за гарантирането на влоговете, а, нали, тря, трябва да се изпълни този инструментариум. А, що се отнася, а, разбира се, до а, последната инстанция, да, имаме, имаме го това като обща възможност и общ фонд. Благодаря социалисти, демократи или Саферера. Благодаря, господин, госпожо председател. В духа на въпроса зададен от колегата Тайсън, Европейският парламент, разработвайки позицията си относно реорганизацията на банковите институции, отдаде своето предпочитание на гарантиране влоговете и над 100 000 евро. И сега с завеждането на този единен орган по реорганизацията или несъстоятелността на банките, ще можем ли според вас да стигне до нещо аналогично на съществуващото в Съединените щати за гарантирането на депозитите? Е, понеже е, на мен ми се струва е, рекапитализирането със собствени средства, т.е. вложителите да плащат за банката, ако да е уместно за акционерите, не е уместно за депозантите. Та, та какво смятате да се направи в това отношение? Бих искал да, да потвърдя, да го повторя, ако е необходимо в светлината на проблемите, на които се натъкнахме при преодоляването на кипърската криза, че навсякъде в Европейския съюз във всеки случай влоговете под 100 000 евро трябва и винаги ще бъдат гарантирани. Това е нещо, което дължим на, на вложителите, на, на, на спестителите независимо от обстоятелствата. Защо ние в текста, който предлагаме, и то от самото начало, предвиждаме А знаете, от самото начало това беше вече преди година. Преди година. Та, защо Je n'ai pas entendu beaucoup de commentaires là-dessus, parce que l'objectif c'était... И по това време нямаше кой знае какви коментари, понеже в край на краища целта беше всички, нали, а, а, като, като предварително зададем правилата на играта а, на всички, а, така да направим, че банките да си плащат за банките, а не да накоплатци. Знаете, от 5 години е, вече и повече е, е, да накоплатецът в не една и не две държави членки трябваше да понесе на гърба си несъстоятелността на банките. И сега, вложителите които, които са на стоеност по-малко 100 000 евро, трябва, трябва да бъдат гарантирани. Преди няколко дена, прочем, разисквахме по този въпрос с министрите на, на държавите членки и аз отново имах възможност да се изкажа в иерархията на кредиторите при несъстоятелност на банкова институция, те трябва да бъдат на такова място, че да не пострадат. Не знаете, акционери, е, е, е, после първа категория, втора категория е, кредитори е, и, и, и, и вече с е, първата категория кредитори би трябвало да наредим вложителите под 100 000 евро в тази иерархия. В края на кращата законодателят, който сте вие, ако се съгласите с съвета, е, ще можем да, да дадем предпочитание на вложителите, като ги сложим на първо място по, по вземане. И е, прочим, това няма да промени кой знае какво, защото те, те са гарантирани така или иначе от фонда за гарантиране на, на влоговете, но пък по този начин няма да се освоява толкова средства от фонда за, за гарантиране на влоговете, фактически от масата на несъстоятелността ще се ще се финансира гарантирането на тези депозити. За онези, които превишават 100 000 евро, те би трябвало да се наредят на опашката, според мен това е уместно, след главните кредитори на банковата институция. Благодаря. Волф Клинц от името на Алде. Благодаря господин комисар. Мисля, че е справо говорите за много натоварена програма. Всички ние имаме интерес да окажем натиск за приемане на съответните нормативни актове. Всички регулаторни мерки, по които работихме и продължаваме да работим, имат смисъл. Аз разбирам вашата позиция, но общия ефект от всички тези мерки може да се окаже в повече, ако той се появи в твърде кратък период. Така че искам да разбера малко повече за общия ефект, общото въздействие на всички тези мерки, предприяти в последните 4-5 години. Кажете малко повече в тази връзка. На второ място. Ние работим заедно с вас, но Паралелно държавите членки също приемат законодателство. Франция разделя банките на две. Германия и Великобритания също започнаха нещо подобно. Преди да прекрати своето съществуване Европейския съюз, май държавите членки ще са го изпреварили. Така че какво да направим в тази връзка? Вашият въпрос е много важен, защото той е всъщност крайъгълния камък на, на, на онова, което казах току-що. За връзката между превантивната, е, е, реактивната регулация, понякога, ако щете, репресивната регулация, всичко, което трябва да направим е, ние, а, ако смятаме, че имаме дълга, а не къса памет. Става въпрос за кризата от 2008 година. И вече, разбира се, растежа. Мерките, които вземаме, трябва да изградят една солидна основа на финансовите пазари, без е, да е, възпрепятства тази регулация първоначалното им призвание е да финансират економическата дейност. Ето защо ние много внимателно прецизираме всяко от своите предложения. Знаете, то е предшествано всяко от тях от оценка на въздействието. И ето защо аз много много държа. Аз имам няколко примера, които мога да ви дам, впрочем. Е, и ние нерядко сме ги разисквали заедно с вас. Е, в регламента за капиталовите изисквания 4 аз бях първия и прочим бях, бях един единствен, е, да не говорим какво ми струваше това в пресата, да бия тревогата за уредбата на, на, на ликвидността. Тогава с господин Бернанки бяхме на едно мнение и значи, може да кажа, че председателя на Централната банка казва, казва е, е, същото, много, много от вас е, също. И вече в е, е солванси или платежеспособност е, е, успяхме да, да направим е, необходимото. Третият пример е за пенсионните фондове сега фактически се оказва, че ни трябва доста повече месеци за внимателно прецизиране на уредбата специално по отношение на пенсионните фондове. И още повече трябва да се държи сметка за взаимното влияние на тези правни норми, една върху друга. Ето защо с зелената книга за дългосрочните инвестиции, която пуснахме, ние се опитахме да направим тъкмо това – да, да прескочим изолираността на тези отделни е, е, нормативни уредби, да погледнем по, по-широко. Е, е, защо казвам, че трябва, е, е, че трябва е, особено да държим на, на всичко това, наказано, впрочем, от, от Волф, Волф Линц, на, на кумулативния ефект на, на всички тези норми? Защото не е възможно да очакваме растеж без финансиране. А откъде ще дойде финансирането? Не от държавите. Очевидно. Не и от скромния, твърде скромния бюджет на Европейския съюз. Очевидно. Банките пенсионните фондове, финансовите пазари. Това са източниците на финансиране на економиката и аз всички тези въпроси ги, ги зададох, ги развих в Зелената книга за дългосрочното финансиране. И, и още трето, което засегна Волфлин, става въпрос за прецизирането в трансатлантически аспект и а, нашите финансови оператори, толкова по-добре за нас от Европа, работят в цял свят но от останалата част от света също е, е, има оператори в, в Европа и, и аз е, особено държа на равнопоставеността. Ето защо аз редовно е, е, разговарям с нашите е, партньори отвъд Атлантика, които са, прочем, наши основни партньори. Е, до 80% от, от транзакциите са с тях. Госпожа Суинбърн. Взимам повод от е, казаното последно от вас трансатлантическия характер на преговорите. Моля, кажете малко повече какво се случва с регламента ЕМИР и с, законодателството Дот Франк по отношение на дериватите. Какво се случва в преговорите? Вестниците ни казват, че сме в задънена улица, има лобиране от двете страни на Атлантика, питат ни какво се случва, така че дайте ни малко повече информация и още нещо. Като си има предвид, че става въпрос за глобално споразумение на Г20, добре е да разберем какво става в разговорите с други страни от Азия, например как тези азиатски страни ще приемат и признаят тези разпоредби. По отношение на пазарната информация, какво ще стане с всички досиета към края на мандата, особено по отношение на директивата за пазарите на финансови инструменти? Сега има информация, че някои от преговарящите са забравили съдържанието на първичния документ, защото той се е появил много отдавна, а приближаваме към края на мандата, ще има различни предложения, свързани с CSD и пазарната злоупотреба. Какво става там? Аз съвсем телеграфно ще отговоря на всичко това. Първо ви казах за опасенията, които имам във връзка с директивата за финансовите пазари. Тук на, на срещата на върха преди два дена в Брюксел повдигнах този въпрос. Главно тук трябва да имаме предвид прозрачността и достъпа. Двете са еднакво важни, не, не, не просто достъпа. Така че с ирландското председателство на Съюза и предстоящото литовско председателство на на Съюза. А, аз смятам много активно да, да работим по този въпрос, така че до края на годината да постигнем съгласие. За злоупотребата с а, а, пазарната конъюнктура имаме сериозен напредък. С вашия колега докладчик, прочим, смятам да постигнем напредък. Тази 2013 година е решаващ. И нека напомня, че що се отнася особено до дериватите, но не и само. Трансатлантическите договорености са важни, но не стигат. Тук става въпрос за 600 хиляди милиарда е, е, долара оборот е, и 80% от тях са между оператори, работещи за своя сметка. И значи трябва да работим с Япония. Аз след няколко дена ще осъществя поредните контакти с японската страна. И е, после е, в международен план, впрочем, ние участваме в е, групата на регулаторите с, на, на, на сделки с деривати за собствена сметка. Тази група има, има за цел да преодолее затрудненията, свързани с прилагането на най-различните правила, които действат за тази търговия особено в трансграничен контекст. Много са препятствията в това отношение. Е, например, американският регулатор по-настоящем отказва да обхване трансграничните сделки в, в своите регулации. И заедно с а, министри на финансите на, на, на Франция, на, на Великобритания, на, а, от Европейския съюз и, и от другаде по света, а, ние а, отправихме послания а, до а, новия държавен секретар на Съединените щати, а, изразявайки безпокойството си по всички тези въпроси. Свен Гиголт, благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл, господин комисар. Два много конкретни въпроса. Първо, един от основните елементи на законодателството за сенчестото баркиране е предложението за парично-пазарните фондове. Само, че сега изпълнението малко се промени. Европейския съвет за системен риск предложи да се спре практиката на CNAV която имаше голямо отношение за избухването на кризата. За съжаление, сега обаче, поради лобистка дейност, има натиск да не се приема предложението. Вие ще приемете ли проекто текста и препоръките на CRB? От името на нашата група трябва да кажа, че искаме вашето предложение да не се размива по никакъв начин. На второ място, при предишни разговори с вас, вие потвърдихте, че ще направите предложение за е, разрешаване на кризисни ситуации за застрахователни институции. Кога ще се появи това предложение? Oui, je confirme, Да, потвърждавам, че съм за това да бъде прието предложение за застрахователните продукти, свързаните с него рискове. Не сме единствените, които работим по този въпрос. Тук има нужда от международно споразумение, има нужда от балансиран подход. Вие основателно се тревожите по този въпрос. Мисля, че свършихме много работа. Аз определих този въпрос като приоритетен. Ние трябва да можем да кажем на финансовите субекти, че някои от тях са първопричина за кризата. Приоритета в този сектор е да се довърши работата по онези досиета, които заварих на бюрота си, когато встъпих в дължност. Що се отнася до сенчестите банкови операции, аз ще представя предложението на комисията през средата, в средата на юни. Ние работим и по предложение за фондовете на паричните пазари, предложенията, по които работим, ще отчетат рисковете, с които са свързани тези фондове. Ние ще обърнем сериозно внимание на паралелните банкови системи. Въпросът ми беше много конкретен. Европейския съвет за системен риск предложи да се забрани практиката за чистата пазарна стойност. Е, изтеклото предложение не отчете това предложение. Въпреки, че Европейския съвет системен риск за първи път предлага нещо да бъде забранено. Вие ще съобразите ли с това предложение? Аз винаги се вслушвам много внимателно в мнението на съвета за системен риск. Аз съм запознат с това, че искате да се работи категорично. Аз работя по този текст, който е почти готов. В момента се уточняват последните детайли аз съм длъжен да се съобразявам с мнението на колегията и не мога да е, представям публично е, дискусии, които се водят в момента. Благодаря. Николас Шунтис има думата. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, моя въпрос е свързан с депозитите и с директивата за възстановяване и преобразуване на проблемни банки. Гръцката банкова система беше една от най-стабилните, защото не беше изложена на опасностите на токсичните активи. Сега обаче поради това подстригване на държавните е, облигации и загубата на стойност се появява въпроса за рекапитализация на банките в Гърция. Всъщност, е, подобни опасения се появиха през 2012 година, възоснова на ситуацията тогава. От тогава насам положението в Гърция се влуши още повече. Повлияха се отрицателно така наречените дългове на червено. Отново повтарям, от 2012 година нещата се влушиха още повече. гръцката економика върви надолу към дъното на пропаста. Какво ще се случи? Ще се промени ли системата, като се има предвид, че последиците от мерките не са положителни? Комисар. Разбирам много добре вълненията, които изразихте, те са и вълненията на гръцките предприемачи и на гръцките граждани. Като комисар, който отговаря за регулирането на финансовите пазари, мога да кажа, че е, текстовете, които подготвяме, всеки от тях е, трябва да преминат през работа, продължаваща между 15 до 24 месеца преди да бъдат гласувани, те няма да ни върнат назад във времето, няма да ни помогнат автоматично да решим проблемите, свързани с обществения дълг, връзката между токсичните активи, държавните дългове, За някои, не всички, е, ние, казвам ни, защото всички работим по този въпрос, ние ще решаваме проблемите въз основа на кризата, но ще решаваме проблемите с оглед на бъдещето, а не на миналото. банковата криза възникна и в Кипър, и в Ирландия, и в Гърция, и ние ще решаваме тези проблеми в различните им детайли. Всички закони, които приемаме, са насочени към конкретни проблеми. Голяма част от проблемите, от от които пострадахме, и ако бяхме приели необходимите разпоредби по-рано, нямаше да бъдем изправени пред сегашните проблеми. Много държави членки настояват за предприемане на мерки, така че да се осигури финансова и економическа стабилност. И аз като комисар настоявам да се адаптират дейностите с оглед на спецификата на държавата членка, тъй като не искаме мерките да доведат до унищожаване на економиката. Аз казвам това и в колегията, че трябва да се подхожда индивидуално към всяка държава членка. Sorry, Pablo. Looking... Извинявам се, Пабло. Исках да ви дам думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, казахте, че надзора е на прав път. Аз съм съгласен с вас. Но за да продължим по правилния път, трябва да се приложи втория стълб на Банковия съюз. Казахте, че през юни ще представите проект на резолюция за единен орган за справяне с банковите кризи. Много се радвам, че казвате това, защото е изключително важно да се изпрати положителен сигнал към пазарите и гражданите. Политиците от съдебната и изпълнителната власт работят така, че да не се случват в бъдеще такива кризи. Някои хора обаче имат съмнение относно промяна на договорите, за да се създаде банковия съюз. Доколко вие смятате, че трябва да се промени договора, за да се въведе втория стълб на банковия съюз? Отговорът ми е не. Аз мисля, че ние можем да представим предложение за европейски механизъм за оздравяване, като, се, основ, като използваме за основа съществуващите договори. И това е основата, на която работя с моите колеги, естествено с подкрепата и помощта на правната служба правната служба както на комисията, така и на съвета. Те са достатъчно компетентни. Разбирам, че някои държави членки, е, по-конкретно Германия, се притесняват. Чух е, какво и слушах какво каза Волфганг Шойбле с е, уважение. Германия изпитва притеснение, което аз разбирам е, и това е притеснение за правната сигурност на нашите действия. Е, това са притеснения, които е, са свързани с решения на Конституционния съд. Аз не отхвърлям идеята, след като бъде, бъдат приети всички а, законодателни текстове за банковия съюз, може да има целенасочена промяна на договорите, за да се консолидира и уточни системата. Това е притеснението на Германия и аз ги разбирам. Още повече, че Европейската комисия предложи преди няколко месеца в така наречения блупринт или проект именно с оглед на по-добро функциониране на вътрешния пазар да се модифицират договорите. Няма, не можем да кажем, че договорите по никакъв начин е, не бива да се и няма да се променят, но възможно е системата да се усъвършенства е, в интерес на едно евентуално бъдещо е, изменение. Буркард Балц. Благодаря. Много от моите предварително подготвени въпроси бяха зададени части от Пабло, така че само един въпрос. САЩ. Федералния резерв онзи ден представи своите планове във връзка с чуждестранни банки, действащи на вътрешния пазар. Има плановете да бъдат третирани по същия начин, както американските банки. трябва да се види дали в крайна сметка няма да има някакво предимство за американските вътрешни банки. Вие говорите против протекционизма. И аз искам да попитам какви ще бъдат стъпките на ЕС спрямо САЩ в това отношение и освен това как стоят нещата в комисията. Question. Euh, elle tient... Този въпрос е свързан и с доверието в решенията на Г20. Всички банкови правила, които решихме да приемем и за да въведем на практика и насочени към стабилността на банковия сектор, са резултат от препоръки на Г20, където присъстваха президента Обама, е, е, присъства Китай. Аз държа на решенията на Г20 и може би ние трябва да приемем подобно законодателство в същите сектори. Това въжи и за банковия сектор. Въпросът, който задавате, ме накара да изпратя писмо на господин Бен Бернанке по време на си, последното си посещение в САЩ проведах среща с заместник председателя на Федералния резерв. Срещнах се и с новия държавен секретар по въпроса на финансите в Брюксел. Разговарях и с европейски финанси, които подкрепиха моето предложение. За какво става дума? Става дума за едностранни мерки, които, искат, които американците искат да предприемат спрямо от чуждестранни банки, работещи в САЩ, да се включат в организацията на чуждестранните банки. Според нас това са дискриминационни мерки, чиято цена ще бъде висока, както за американските, така и за чуждестранните банки. Не бива да храним иллюзии. Трябва да се каже истината. Ако едната страна прием дискриминационни мерки, ние ще направим същото. Много внимателно претеглям думите си и аз не бих искал това да се случи. Ние искаме да има еквивалентни мерки. Искаме да има условия на равнопоставеност. През юли ще посетя САЩ за 8 път, за да постигнем споразумение за, екви... за еквивалентността. Не става дума за едни и същи мерки, но не искаме да се приемат мерки, които да са свързани с допълнителни разходи е, за е, банките. Искаме е, мерки, но без да сме наивни. Перванш има думата. Благодаря. Благодаря, господин комисар. По последния въпрос, който повдигнахте, аз храня сериозни безпокойства по това измерение на, на взаимоотношенията между САЩ и ЕС. И тук не става въпрос единствено за реципрочността. Това споразумение, тази договореност е свързана с големия вътрешен пазар на, на капиталовложенията, но има една особена категория американски инвестиции, които не са точно инвестиции, трябва да ви кажа които могат да вземат за заложник просто за един ден европейската економика. Когато Голман Сакс, например, желае еквивалентност по, по, по CD4, по, по директивата за капитализацията 4, всеки е, един голям американски инвеститор може за един ден да разклати европейските финансови пазари. Аз понякога съм ви предлагала рецепти така безплатно. Ето ви още една безплатна а, рецепта. А, фактически а, а, американския а, а, регулатор е по-независим от Европейската централна банка и всички, които подлежат на контрол от американски регулатор, ще избягат изпод а, а, обхвата на, на европейската уредба. Така, ние всички с голямо нетърпение чакаме е, е, е, вашето послание. Е, сега, добре щеше да бъде е, е, тази ваша позиция да е известна в началото на процес, а, а, а не сега. Понеже, ако става въпрос за дългосрочните инвестиции, в интерес на последователността, би следвало да разгледаме всичко, което сте предложили през, през годините. Но сега историята не може да се пренапише или някой друг ден ще напишем по друг начин. Не, не, вижте, е, въпроса си ще задам за една секунда. Само мене прекъсват. Винаги ме прекъсват. Ама вижте, вие единствено не спазвате двуминутния регламент, казва председателката. Добре. Значи въпросът ми, конкретният ми въпрос е така. Вие имате възможността да осъществите свързаност, връзка между работата на вашия колега Шемета за данъчното облагане на спестяванията и това, което вършите вие. И в интерес на последователността, финансирането, регулирането на дългосрочните инвестиции предполага при облагането на, на спестяванията да се даде стимул за дългосрочните спестявания. Е, е, да, да се стимулират нашите граждани, които още повече е, биха посрещнали радостно подобна, подобен стимул. Добре. Перваш Берес първо повдигна въпроса за партньорските договорености между САЩ и ЕС. Трябва да ви кажа, че след посланието на, на президента Обама за състоянието на Съюза, той той на другия ден призоваваше за голямо световно партньорство, което да бъде своб... партньорски взаимоотношения, които да бъдат свободни и справедливи. Значи не просто свободни, но и справедливи, казва президентът Обама. Е, колегата Дегухт по-настоящем обсъжда със съвета и с парламента мандата е, е, за преговори и целта е наистина финансовите услуги в своята цялост да влязат в този мандат за преговори. Дали, дали става въпрос за достъпа, дали става въпрос за, за регулациите. Съединените щати имат своята нормативна уредба с независимост на различните пазарни регулатори и и е, е, е, разбира се, не може един комисар или един министр на търговията да говори от тяхно име. Но във всеки случай би трябвало да има една постоянна връзка обвързаност между преговорите по нормативната уредба за равнопоставеността от една страна и другите преговори за е, достъпа до пазарите. Сега, вие споменахте Голман Сакс и, и всякакви други проблеми. Нека напомня, че ние си имаме средства, нови при това, е, текстът, който е, ще укрепим с ваша помощ за злоупотребата с пазарната конюнктура, нелоялната търговска практика. И още други, нови, нови неща, е, а именно надзорния орган, интегралния или единния е, надзорен орган на еврозоната. Е, това ще промени много нещата. И, и клоновете на, на чуждестранни е, корпорации също ще подлежат на този, на този надзор. Сега, а, зелената книга, която вие споменахте е, и, и прочем а, а, нарекахте завещание, аз не бих нарекал завещание, аз гледам напред с бъдещето с голяма увереност и решимост. Но вижте, аз от самото начало го казах. При първото си изслушване пред вас през януари месец 2010 година, Казах, че трябва да се извлекат полуки от кризата. И пред себе си аз още тогава имах цялата програма на Г20. Сега вие казвате да обсъждаме състоянието на, на е, економиката. Как да обсъждаме състоянието на економиката, без да ви предложа текстове, които строго, пазар по пазар, оператор по оператор, продукт по продукт, да реализират програмата на Г20 за възстановяване на отговорността и морала, там където те бяха сведени до нулата. Сега, тъй като а, господин комисарят а, а, има още 15 на минути с нас, а, нещата, нещата стават трудно. Ще трябва да огранича а, времевия регламент до една минута на въпрос, две минути на отговор и перванш не може повече да злоупотребява а, с правомощията на тази комисия. Диого Фейо. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за работата, която вършите. Набързо два въпроса, свързани с банките. След проблемите в е, Кипър, усетихме липса на доверие в банковата система, липса на доверие – сред вложителите. И моят въпрос е как, как можем да успокоим вложителите в страни, които изпитват економически затруднения и които се чувстват застрашени. Ви, вие казахте, че не данокоплаците трябва да поемат цената на плащането. Е, не данокоплаците трябва да поемат цената на спасяването на банките. В нито един момент начинът по който бяха предприяти мерки от новото кипърско правителство не може да се възприеме като модел за, за останалата част от Европа. С банковия съюз еврозоната и 27-те държави членки, ние обсъждаме идеята и законодателни инструменти за ясна сигурност. Всички трябва да знаят какво ще стане, ако банката, в която са, някой е вложил парите си, изпита трудности? Е, моделът на Кипър не е модел. Там ставаше дума за кризисни действия. Не можем да не си извлечем полука от това. Що се отнася до вложителите, искам да потвърдя, че до 100 000 има абсолютна защита. Над 100 000 аз лично пледирам и в тристранната среща това ще се обсъжда. Вложителите над 100 000 да бъдат последни в иерархията – болници, благотворителни организации могат да бъдат включени в списък с изключения. Но мисля, че списъкът с изключенията трябва да бъде максимално а, съкратен. Не защото не, не, не смятам, че а, болници, благотворителни организации трябва да, не трябва да бъдат защитени, но смятам, че списъка трябва да бъде е, кратък. Питер Симор. Благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте тук да отговаряте на нашите въпроси. Както може да си представите, аз е, бих е, искал да чуя малко повече от вас започнахте по темата банков съюз и по двустепенния подход. Вие обаче малко ограничихте нещата, когато говорихте за надзора, например. Част от аспектите на банковия съюз малко се пренебрегват. Ако не приемем пълнокръвно законодателство, няма да си върнем доверието на гражданите, особено след кипърската криза. 70-80% от вложителите смятаха, че техните депозити са обезпечени преди да се случи онова, което се случи в Кипър. След кипърската криза, онези пари, които имах вложителите над 100 000 евро. В началото се казваше, че ще се облагат с 50%, после станаха 43%. Как да върнем доверието? Искам да благодаря на вашия докладчик. Според мен това е част от общия механизъм за стабилност на банковия сектор. Аз преди две години направих предложение. Трябва да продължи работата, както и системата за оздравяване на банките. Не искам да се спирам пространно на Кипър, но по време на този уикенд, когато чух за да накуп... за вложителите до 100 хиляди, реших, че става дума за лоша комуникационна стратегия. Прав сте. Реакцията не можеше да не бъде на възмущение от това, че уж има защита, а тя не се спазва. Съгласен съм с вас, че сега трябва да се възстанови това доверие и за тази цел да се изгради една система, основана на два текста – гарантиране на влоговете, оздравяване на банките, а за еврозоната – банков съюз, който включва два елемента, вървящи ръка за ръка – надзора – и оздравяването. Следващата седмица ще проведем предварителен дебат в комисията. Аз съм напълно съгласен с вас. Имаме нужда от всички тези елементи, за да се възстанови доверието. Благодаря, Вернер Ланген. Благодаря, господин комисар. Нека в началото да изкажа своята благодарност за всички усилия, които положихте. Еврозоната все още не е стабилизирана. Какво става с регламент ЕМИР? И освен това, какво е положението по отношение на, на нефинансовите деривати? Е, на второ място, какво ще се направи по отношение на сенчеството банкиране? И е, на трето място, как е, всички тези мерки се вписват в контекста на конкурентното право? Какво ще каже комисар Алмуния във връзка с загубата на правомощия и накрая по отношение на пенсионните фондове, сигурен ли сте, че няма да има по-голямо бреме и уверен ли сте, че ще има стабилизация? А извинявайте, не разбрах последната част от въпроса. По отношение на пенсионните фондове на конкретните компании, ще имате ли разпоредби за прозрачност и ще ги засилите ли тези разпоредби? Е, По въпроса за международните преговори за ЕМИР, аз вече казах, че работим. Тази работа, това е задължително в рамките на групата по регулиране, която ще заседава на 29 май. Преговорите са трудни. Аз имах възможност да се срещна с новия председател на CFTC по осенчестите банкови операции ще бъде направено предложение заедно с законодателно предложение през юни. И най-сетне мога да потвърдя, че по професионалните пенсионни фондове, които са основните субекти в финансирането на економиката. тук изборът, който аз направих, е до края на годината да се представи законодателно предложение за управлението, прозрачността и надзора на пенсионните фондове и да оставя за по-късно въпросът за пруденциалност и състоятелност не разполагам с необходимите елементи, на чиято основа да взема решение. Организацията, агенцията отговаряща за надзора във Франкфурт, ни уведоми, че има нужда от повече време, за да доуточни детайлите и в мандата на тази комисия няма да могат да бъдат решени въпросите за състоятелността и за пруденциалността. Ще можем да попитаме господина Омуния утре. Какво ще кажете за Дексия, Банкия и така нататък? Попитах ви дали комисаря по конкуренцията ще има правомощия след мерките, които очертахте. Ah, voyez un peu le, le succès que j'aurais si je disais qu'à partir de toutes ces réformes, il n'y aurait plus de... Мисля, че след искам да спомена за държавните помощи. Имаме нужда от финансиране от последна инстанция. И правилата за държавна помощ ще продължат да се прилагат ето защо комисарят по въпросите на конкуренцията ще има все още много работа. Едва ли можем да пренапишем договорите с една директива. Последните три въпроса ще трябва да ги чуем на едно. Значи, всички колеги, по една минута. Моля ви, може ли да млъкнете и да дадете възможност на колегите ви да зададат въпрос. Ани Подимата е първа. Благодаря. Suivez de, de près, je suppose, les discussions difficiles au sein du Conseil. Pardon. След 11-те държави членки, които взеха решение да пристъпят към засилено сътрудничество за въвеждането на данъка върху финансовите сделки, а, в същото време пък е, констатираме сериозни усилия от страна на сектора да очерни, да, да демонизира тази идея за данъка и съответно да я отслаби. В тази връзка аз бих искал да ви попитам следното. Ако споделяте изразеното безпокойство, ако все още сте за въвеждането на данъка и най-сетне дали сте сред онези, които твърдят, че въвеждането на данъка би могло да има отрицателно въздействие за финансовата стабилност. Та, сред тези ли сте или пък сте сред онези, които напротив твърдят, че данъкът би могъл да заздрави финансовата система? Ще, госпожо, О, три, три въпроса бих искала да да бъдат зададени, господин комисар, каза председателката комисия, така ще бъде по-бързо. Хайде, след, след, следващия въпрос, моля, ще, ще ги групираме. Три въпроса, понеже господин комисаря няма, няма време. Благодаря, господин комисар. Исках да задам въпрос за спестяванията. Нещо много конкретно. Наред с цялата тази несигурност в периферните райони на Съюза, е, където проблемите стават все по-големи и по-големи, Чуди се дали има някаква система, някакъв механизъм за намаляване на тази несигурност и на дисбаланса. Господин Оле Шмидт, благодаря. Много усилия положихте от първото ви изслушване. Може ли обаче да обещаете, че преди да ви изтече мандата, ще направите обща оценка на въздействието на всички мерки? Ние го дължим на обществото и на финансовите пазари. Надявам се, че ще изпълните своето обещание, а ние ще ви помагаме. Благодаря. Господин комисар, значи три а, е, въпроса и три а, е, такива телеграфни отговора. Но аз а, е, с удоволствие ще се срещна още веднъж с вас. Госпожа Подимата пита върху за данъка, върху финансовите сделки. Аз не съм променил позицията си. Смятам все така, че предложения от комисията данък, аз е, участвах в разработката на предложението, е, е технически лесен е, за прилагане, економически поносим и политически справедлив. Напълно е възможно. А, а, е, данъчната основа в определени случаи да бъде коригирана, но в края на краища съвета на министрите трябва да поеме своята отговорност. Аз повтарям, Технически погледнато, данъкът лесно ще може да се наложи и събере економически поносим за финансовите пазари, за, за които, прочем, 5 години данъкоплатецът върши много и много. И политически и морално този данък е оправдан. Понататък, госпожа Кораца, да, на лице е рискът от фрагментиране на единия пазар и аз особено блюстя за запазване целостта на на пазара. И трябва да се предприемат някои конъюнктурни мерки за гарантиране на свободното движение на капиталите на вътрешния пазар. И според мен, онова, което вършим с цели инструментариум, с който сме се снабдили, ще може да, да преодолее или поне да ограничи риска от фрагментиране на междубанковия пазар. Но, но вие сте права. Преди е, е известно време, съвсем скоро, прочем, банковата система бе е, изцяло е, блокирана с е, една регионализация е, с местни системи за осигуряване на ликвидност и така нататък. И благодарение на нормативната уредба, която въведохме и чрез изключително активните действия на Европейската централна банка, успяхме да възстановим общия междубанков пазар. А на вниманието на господин Шмидт бих казал да. Да. В отговор на вашия въпрос. Струва ми се логично. Сега, след като почти сме довършили архитектурата на, на, на този закон и прочем, неговото съдържание, което е, което е вече твърде различно, в някои отношения поне, в сравнение с началото, тогава имахме просто един списък пожелания на Г-20. Та сега вече ми се струва напълно логично да, да вървим напред възоснова на конкретни обективни елементи. Знаете, нямахме ги преди 2-3 години. Та възоснова на сегашното състояние бихме могли да работим за кумулативна оценка на въздействието. Преди три години казах, че държа на здравословния, солиден дебат. И, и още повече, при тези условия ние ще дадем на нашите финансови пазари конкурентно предимство. Ето това е духа, в който аз работя и смятам е, задачата е напълно постижима. И така, с тези думи комисаря се отправя към Амстердам. Нашето заседание продължава утре в 10 часа. Благодаря на всички.